E Добре дошли на всички. Ще започнем. Има делегация от е, Австрия, на земеделци от Австрия. Добре дошли, благодаря ви за присъствието. Сигурно знаете, че юли месец ще посетим Австрия и ще дойдем при вас, дами и господа. Първа точка от дневния ред – приемане на дневния ред. Ако няма бележки от ваша страна, дневния ред се счита за прият. Имаме превод на всички езици. Втора точка – одобрение на протоколите от заседанията от 23 и 24 януари. Ако няма бележки от ваша страна до края на заседанието, протоколите ще се считат за одобрени. Трета точка – съобщение на председателя. Уважаеми колеги, сигурно знаете, че 2012 година е 50-та годишнина от общата селско-стопанска политика. И за тази годишнина ви приканвам да участвате всички на прием, който ще се даде тук в парламента на 19 март в 19.30 часа. Поканил съм заедно с датското председателство министрите на земеделието на всички държави членки. И съм убеден, че това ще бъде повод за нас да се срещнем неформално с много интересни личности и да говорим за реформата на ОСП. Така че запишете си датата 19 март 2012 година в 19.30 тук в парламента, когато ще отбележим 50-та годишнина на ОСП в присъствието на Земеделския съвет. И така, ако сте съгласни, ще преминем към четвърта точка от дневния ред. Надявам се, че всички разполагате с картата си за гласуване. Биоразнообразието, нашата застраховка живот, нашия природен капитал, стратегия на Европейския съюз до 2020 година. Становището е на Данчила, водещата комисия е на околната среда. Става въпрос за биологичното разнообразие до 2020 година. Представени са 50 изменения. Така че сега ще е, приемем становището, което ще изпратим до водещата комисия. Там е предвидено гласуване на 29 февруари. Списъка за гласуване е на ваше разположение, така че ще започнем. Ако сте готови, готови ли сте всички? Започваме с електронно гласуване. Изменение 2.1. Откривам гласуването. Веде до тутти. Всички гласуваха ли? Продължава гласуването. Всички гласуваха ли сега? Край на гласуването. Abbiamo un voto in più del PPE. Един глас в повече за НП. Отхвърля се изменението. So, apriamo la votazione sul paragrafo 2.2. Започва гласуване по 2.2. Начало на гласуването. Уса, дирей, респинто. Край на гласуването. Отхвърля се. Votiamo l'emendamento 1. Полсон, dichiara... Изменение 1 на Полсън. Начало на гласуването. Наперта. Продължава гласуването. Край на гласуването. Приема се. Начало на гласуване по изменение 3. Изменение 3. Гласувайте. Водационе кюса. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Пак с. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 на Силвестрис. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Начало на гласуване по изменение 6 на Бове и други. Начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Ямо на Начало на гласуване по втори параграф, изменение 7. Гласувайте. Вотационе кюса. Край на гласуването. Отхвърля се. Отто. Изменение 8 на Калиновски. Начало на гласуването. Votazione aperta. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 на Яр и други колеги. Начало на гласуването по 13-то изменение. Провато. Край на гласуването. Приема се. Има един глас в повече за НП. Apriamo la votazione sul emendamento 14. Начално гласуване по 14-то изменение. Гласувайте по 14-то. Вотационе chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Adesso andiamo all'emendamento 16, Polson. Dichiara aperta... Scusi, scusi, no. 15. 15. Chiedo scusa. 15. False. Изменение 15. то Вярно е, че 14 то бе отхвърлено, затова гласуваме 15 то изменение на Дантен. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16. то Моля гласувайте по 16 то изменение на Полсен. Водационе Кюса. Еде. Край на гласуването и се приема. А, che vuoi la parola? Марк. Извинявайте, господин председател, но винаги е много интересно, когато се гласува електронно и се вижда резултата и така се вижда съотношението на силите. Обаче в електронния резултат не се вижда. Може ли техниката да направи така, че наистина да се да види какво е съотношението на силите? Понеже понякога едва едва се приемат нещата и всеки случай е поучително да се види. Благодаря, Марк. Добре, ще подадем резултатите на екрана над нас. Нека секретарията да даде разпореждане в този смисъл. И сега гласувахме по 16-то изменение, сега изменение 17-то на Шекерски. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Шекерски, според мен, се приема. 22 гласа за, 15 против, приема се. Няма въздържали се. 18 изменение. Начало на гласуването по 18-то изменение. Гласувахте ли всички? В такъв случай край на гласуването. 18-то изменение се приема. 35 гласа за, 2 гласа против. 19-то изменение. Моля гласувайте по 19-то изменение. Chiusa. Chiusa la votazione sul 19. Край на гласуването по 19-то изменение. Приема се 25 за, 10 против. 20-то изменение на Сарбо. Моля гласувайте по 20-то изменение. Край на гласуването по 20-то изменение приема се с много широко мнозинство. 31 гласа против, 31 е, за, извинете, 6 против. 21 изменение на Делчева. Моля гласувайте. Начало на гласуването. Емендаменто 21. Кюса на votazione. Апровато. Край по 21. Приема се с 24 класа за, 13 против. 22 изменение. Начало на гласуване по 22 изменение. Chiusa la votazione sull'emendamento 20. Край на гласуването. Отхвърля се 32 гласа против, 4 гласа за, отхвърля се. 23-то изменение на Деланге, начало на гласуването. Кюса la водационе sul 23. Край на гласуването. 26 гласа за, 10 гласа против. Приема се. Изменение 24 е оттеглено. Изменение 25. Начало на гласуване по 25. Да. На Кьостингер. Водационе Кюса. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за и 10 против. Ми диспиаче, Марк, ма и система не функциона. quindi... Съжалявам, Марк, но системата не работи много добре, така че ще ви давам просто резултатите. 26-то изменение. Начало на гласуване по 26 на Яр и други колеги. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 30, много широко мнозинство. 32 гласа за, 4 против. Окей, okay, молто bene. Работи системата вече. Започва гласуването по 27 изменение. Край на гласуването. Апровато. Виждате резултатите. Приема се. 28. Започваме гласуване. Край на гласуването. 28 се отхвърля с 33 гласа против и 4 гласа за. 29-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 29-то се отхвърля с 36 гласа против и 2 за. 300 изменение на лавия. Започнете да гласувате. Салаводационе. Край на гласуването. Приема се с широко мнозинство. Започваме гласуване по 32 изменение. Votazione chiusa. Край на гласуването. 32 се приема с 20 гласа за и 18 против. 33-то изменение. Гласувайте. Е, chiusa la votazione. Край на гласуването по 33-то изменение. Отхвърля се. 34-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 34-то изменение. Приема се. 35-то изменение. 36-то изменение, извинете, на Тарабела. Край на гласуването. Приема се с много широко мнозинство. Само един глас против. 37-мо изменение. Започва гласуването по 37 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Дикара aperta la votazione emendamento 30. Гласувайте по 38 изменение. Край на гласуването. 38 изменение се приема. 38 изменение се приема с 25 гласа за, 11 против. Изменение 39. Начало на гласуването. Танове. Край на гласуването по 39. Приема се. Франца с широко мнозинство. Изменение 40, пак на Тарабела, начало на гласуването по 40-то изменение, край на гласуването, тук също се приема с широко мнозинство. 41-во изменение, пак на Тарабела, начало на гласуването по 41-во. Край на гласуването. 41 изменение се отхвърля. Гласуваме 42 изменение на Дорфман. Начало на гласуването. 42. Край на гласуването. Изменението се приема. Тямо il 49 тарабела. 49-то изменение на Тарабела. Начало на гласуването. Bene, 49 larga maggioranza, emendamento 49 da... Широко мнозинство, 49-то изменение се приема. Изменение 50. Начало на гласуването по 50-то изменение. Апри да водационе. Chiusa да водационе с 50. Край на гласуването по 50-то изменение. Отхвърля се. 52-ро изменение на Тарабела. Начало на гласуването. Край на гласуването по 52-ро. Приема се. Adesso votiamo il 53. 53-то изменение. Начало на гласуването. По 53-то. 53-то изменение се приема. 54-то на Полсен и други. Начало на гласуването. 54-то изменение. Край на гласуването. Приема се с широко мнозинство. 33 срещу 6. 55-то изменение на Сарбо. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 56-то изменение на Данчила. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57. Гласуването започва по 57 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 изменение на Данта. Започна гласуването по 58. Край на гласуването. Приема се. И последното изменение 59-то на Тарабела. Начало на гласуването по 59-то. Кюсо 59. Край на гласуването. Отхвърля се. Крайното гласуване по цялото становище с измененията. Моля, гласувайте. финале, così come emendata. Това е крайното гласуване за целия текст. Приема се. Поздравление на докладчика, който струва ми се вече си излезе. Possiamo passare al nostro. Сега преминаваме към семинара. Уважаеми колеги, ще започнем семинара относно развитието на селските райони и териториалното сближаване в рамките на новата ОСП. Това е един от петте семинара, които сме предвидели и организирали с тематичния отдел на теми, свързани с бъдещата ОСП. Това ни помага да изготвяме нашите доклади и становища по законодателните предложения – за реформата на ОСП. Първо искам да поздравя нашите гости, които ще ни представят е, изложенията си. И след това, разбира се, ще останат сред нас, за да реагират на коментарите. Искам да благодаря на господин Вандел Плък, който е сред нас и веднага ще му дадем думата, за да чуем неговата презентация. Искам също така да благодаря за присъствието на представителите на комисията. Заповядайте. сеньор президент. Е благодаря ви за любезните думи. Uh, Организирал съм uh, наблюденията си в три категории. Първо, положителните силни страни на новите предложения за развитие на селските райони. Второ, онова, което ни тревожи и което дава възможност за грешки. И трето, добрите неща, които все пак могат да бъдат още допълнително подобрени. Ще водим разговора на базата на текста, който вече е раздаден, но често пъти ще правя бележки по реални казуси и отделни райони. Развитието на селските райони не е само политика, то е и практика. Практика или практики, които влияят на земеделските стопани, които в цяла Европа променят начина по който работят, които осъществяват прехода в селските райони. Развитието на селските райони и политиката за него може да бъде успешна и да се реализира успешно само ако получи подкрепа на място в селските райони. Именно затова искам да обърна внимание на практическите аспекти на това, което виждаме в цяла Европа. Първо, става въпрос за развитието, за продължението на политиката за развитието на селските райони. И това е първото положително, първият положителен а, пункт, който трябва да споменем. А именно, това е начин да се укрепи а, економиката на селските райони, да се подобри а, продоволствената сигурност, да се подобри качеството на живота в селските райони и всички ние ние знаем, че подобряването на економиката в селските райони е нещо важно, но то е застрашено. Застрашено е от провал на пазара. Застрашено е от това, че производството може да не а, постигне желаните резултати или просто тези райони да бъдат маргинализирани. А, тогава, когато се появат такива рискове, трябва да се намеси политиката, за да се постигне необходимото равновесие. И именно развитието на селските райони и политиката свързана с това е именно израз на тази необходимост. А втората а, точка, която искам да спомена е необходимостта да се премахне ригидността трябва да се продължи изпълнението на мерките, трябва да продължи изпълнението на подхода, който вече е възприят, така, щото да се постигне истинско равновесие. В Общата стопанска политика и развитието на селските райони до сега, като че ли е, земеделските стопани е, бяха е, цел, така да се каже, индивидуално. Сега вече целта е да се развиват асоциации, сдружения на груп, групи на земеделски стопани. Чрез тези групи се появява един нов механизъм който ще бъде нов положителен елемент в следващия период. Позеленяването. Позеленяването е важно и по първи и по втори стълб. Не е проблем, напротив, това е една много положителна комбинация. По първия стълб всички трябва да предприемат малки а, стъпки, това е така да се каже а, хинтергрунта, докато по първия стълб а, се предприемат големите стъпки, това е а, фордергрунта и комбинацията от двете а, дава добри резултати. Какви са моментите, които, които будят тревога в новото предложение? Сега сме в третият седемгодишен годишен период и през, този, през това време има забележително забележителна последователност на целите, примерно борба срещу, борба срещу промяната в климата и териториално сближаване. В новото предложение, което вече е на разположение, се добавя списък от 6 приоритета. Тези приоритети, според мене, са доста хлъзгав терен те носят е, рисковете от е, промяна, реориентация на политиките за развитието на селските райони и включване на неща, които просто нямат място там. Те може да доведат до неблагополучия. Така че другият момент е управлението на риска. Много се говори за инструментариум, мерки, набор от мерки за управление на риска. Всички ние знаем, че в селското стопанство, в съвременна Европа, някои земеделски стопани работят при много рискови условия. Те използват възможностите, които в момента конъюнктурата предоставя, но това може да доведе до високи разходи или високи рискове в един последващ момент. Така че това, което ни е необходимо в тази ситуация е някакъв вид застраховка срещу това високо рискаво поведение. Тогава, когато обаче, тогава, когато резултатите са добри, всичко върви добре, но когато нещата върват зле, тогава да накоплатеца трябва да покрива разходите. И тези морални рискове, които ние видяхме, че доведоха до много тежки резултати в банковия отрасъл, могат да бъдат налични и тук. Така че в исторически план подкрепата за приходите, за доходите на земеделските стопани целеше да ги застрахова срещу несигурността на световните пазари. Сега по стълб 1 все още се извършват плащанията, но сега вече има и втори стълб. Така че независимо от каква гледна точка разглеждаме тези неща, това са доста хлъзгави, доста несигурни въпроси. Освен това, когато говорим за иновациите в Европа като цяло, иновациите не се блокират като цяло, иновациите съществуват, но регулирането понякога поставя а, пречки а, пред използването на иновациите. Така че тази липса на гъвкавост, тази ригидност понякога пречи на използването на иновации и, и знания. Трето, третия приоритет в настоящото предложение е подобряване на конкурентоспособността. И то във всички сфери на селското стопанство. И това е Троянския кон. Можем да поспорим дали за някои от стопанствата, които осигуряват сигурността на прехраната, които трябва да осигурят устойчивост, които имат положително въздействие върху териториалното сближаване, конкурентоспособността е толкова важна цел. Можем да твърдим, че това е по-скоро една заплаха. Така че различните, по различни отделните стълбове трябва да има различно, различно третиране. Има и някои технически проучвания в Холандия, които правят сравнение за един дълъг период между това, което се нарича земеделски стопанства при ниски разходи и земеделски стопанства с високи технологии. Двата принципа са много прости. В, и в двете категории един и същи земеделски стопанен върши една и съща работа и приходите са сравними. В Стопанствата с високи технологии, примерно там, където има крави, които дават мляко, са необходими 800 хиляди литра, за да се получи съответ, един определен приход на земеделския стопанин. При втората категория стопанства 400 хиляди литра са необходими, т.е. наполовина, за да се получи същото, същият доход. Така стояха нещата при предишният режим на ценообразуване в Европейския съюз при защитени цени от 36 евро за 100 кг мляко. Сега обаче тенденцията към цен... на цените е нисходяща. Има много големи а, скокове а, много голяма волатилност и при такава обстановка се оказва, че а, стопанството, което работи с високи технологии, а, веднага а, се натъква на трудности, не може да си покрива разходите. Всичко това става не само, всичко това се наблюдава не само в стопанствата, които ние включваме в проучването, но и в практиката. Няма да цитирам данни, емпиричните изследвания се базират на стотици стопанства преди кризата. Високотехнологичните ферми продаваха много повече но малките ферми успяваха да пестат и то много повече от големите. Това, всичко това показва въздействието, показва пълното обръщане на модела от е, пазарна защита към свободен пазар. В миналото имаше защита, сега ситуацията е абсолютно различна. Особено при големите стопанства, които са силно интензивни те като че ли се оказва, че са заложили на погрешния кон и сега те са в опасност. Европейските стопани са изпратени пред а, тази ситуация и сега а, те развиват това, което ние наричаме многофункционални или мултифункционални стопанства. Те добавят нови дейности, като производство на енергия, опазване на водните ресурси, Те залагат на нови видове ресурси и разработването на един по-устойчив сектор а, от този а, характер се забелязва из цяла Европа. Имаше решение на Европейския парламент от 2010 година в този смисъл. Това, което е важно обаче е, че тези мултифункционални а, стопанства а, намаляват производството на хранителни продукти. Те инвестират много повече в дейности, които те инвестират в най- най-различни дейности, така че през следващите 5 години ние наблюдаваме а, тези тенденции, които наблюдаваме и в а, Холандия. А, тези мултифункционални а, ферми а, предоставят възможности за развитие на повече политики, за разработването на, за развитието на политики за селските райони. Това, което е важно за селското стопанство е, че има един много, много интересно въздействие на тези стопанства върху района, в който живеят. Тези живеят и работят фермерите в тези сгради, в тези ферми. Това е един, една тенденция, при която има много голяма зависимост от социалния център. Това е мястото за срещи, това е мястото за развитие на а, контактите между а, местните хора. На нивото на фермата този вид мултифункционално земеделско стопанство е нещо много важно и то трябва да се развива от тук нататъка. Както вече казах, Сдруженията на производителите в член 29 на предложението се споменават тези сдружения на производителите и те са изключително важни. Това е пример, пример от Северна Холандия за иллюстрация използваме тези териториални а, кооперативи, които съществуват отдавна. А, и те е, определено имат положително развитие върху, примерно, биоразнообразието. Това не е типично холандско явление. В Германия съществуват подобни сдружения. И в Португалия има подобни сдружения, Малдиус, които представляват местни организации за управление на територията. Това са сдружения на производителите, които присъстват много ясно в цяла Европа. Те подобряват устойчивостта и успяват успяха в рамките на няколко години да променят облика на района. Те, освен това, подобряват и самия процес на а, селско-стопанско производство. Те са по-малко зависими от а, външни а, материали а, и, и използват местните а, ресурси, за да задоволяват местните потребности на населението. Така че тези категории производители са много важни. Нека да кажем обаче, че на нивото на административните дейности. Не е необходимо тук да се разработват нови схеми, а по-скоро да се използва това, което вече съществува и което вече работи. И последното, какво може да се подобри допълнително? Това, разбира се, е желанието на цяла Европа. Административната тежест се счита, че е много висока. По а, първия стълб, онези, които получават е, под 5000 евро, би трябвало да получават по е, е, средствата по по-лека процедура. Би трябвало облегчаването на процедурата, да процедурите да обхваща и категориите, които получават повече средства, примерно до 10 000 евро. Е, оценката до голяма степен в момента трябва да бъде насочена към процесите, към процедурите, за да е се осигури а, плавното развитие на развитието, плавно, плавното развитие на, на селските райони. Така че трябва да има мерки за инвестиции в самото стопанство, както и за съвместни а, дейности. В а, член 18 за физическите активи, член 20 за развитието на стопанствата, член 17, основните услуги, член 21 за групи издружения на производители. Всичко това са все мерки, които би трябвало да бъдат обединени, според мене. И причината за това е много проста. В много райони на Европа се наблюдава следната тенденция. Земеделските стопани обикновено обвързват фермите с някакъв магазин, в който се продава продукцията на фермите и те често пъти продават взаимно своята продукция. Това има своите предимства, защото всяка една, едно стопанство има по-голяма номенклатура от продукти, които предлага. А, освен това, продажбите могат да станат много лесно чрез интернет и а, да обхванат а, големи разстояния. Това е нещо, като една кръгова схема, която се развива много бързо, която се наблюдава в цяла Европа и която е, е в която представлява контраст с а, системата на супермаркетите, примерно, които купуват а, продукцията на отдалните стопанства. Тук обаче схемата е по-скоро радиална. Това са райони от севера, примерно, които снабдяват ферм, ферми и а, които търгуват с, да речем, централната част на а, страната, след това отново а, продукция, която се връща към тези северни райони. И всичко това а, върви много гладко. Необходими са обаче инвестиции и в самото а, стопанство, и в. А, съвместното контролиране на качеството, съвместния маркетинг, за да се създадат по-добри структури за подкрепа на стопаните и за връзки между тях. Така че инвестициите на ниво стопанство трябва да бъдат обединени с съвместни инвестиции на следващото ниво. И това са предложения, които а, дават възможност подкрепата да бъде по-голяма и която и а, предложения, които ще стимулират създаването на а, по а, активни групи на производители и по-добри връзки с потребителите. решението от 8 юли 2011 на Европейския парламент споменава местните инструменти за развитие, като местни стопанства, местни пазари и така нататък. Така че всичко това би трябвало да се засилва и да работи все по-практически ориентирано. Благодаря ви за вниманието. Grazie Jean. Davvero molto interessante tutto il tema della gestione. Благодаря много. Това беше много интересно представяне на управлението на риска по втория стълб. Мисля, че това, което ни разказахте, представлява голям интерес за комисията по селско стопанство, по земеделие и развитие на селските райони, така че сега имате възможност да задавате въпроси. Благодаря. Презентацията беше изключително интересна. Аз сметам, че тези предложения за реформа не са получили необходимото внимание до сега цените на селско-стопанската продукция се увеличават, както тук, така и в развиващите се страни. Като се има предвид нарастващото количество на реколтата, цените би трябвало да нараснат в резултат на спекулациите. В тази връзка ние не виждаме реални решения. Мисля, че не получихме достатъчно информация относно изкопаемите горива и огромната зависимост, която имаме от тях в Европа. Има възобновяеми източници на енергия е, под формата на биомаса и така нататък. Те могат да се окажат много полезни за земеделските стопанства. Има няколко въпроса, които още не са получили своя отговор. Говорихте за придаването на зелен характер в рамките на първия и втория стълб. Това ще е нещо полезно, макар че едва ли ще е безпроблемно. Нашата комисия надълго и на широко вече говори по въпроса за контрола. Аз се чудя какво е вашето отношение по този въпрос. Какво смятате вие? В много европейски страни се предприемат редица екологични проекти в селското стопанство. Предложенията на комисията обаче ще влушат положението за тези проекти и това не е в интерес на когото и да било. Искам да разбера малко повече и за тези 25 5% ресурси за използването на изкуствени торове в селското стопанство. Има подобен текст в преембилните точки. Какви ще са последиците за предприятията в държавите членки? Дали те няма да се окажат в по-лошо положение? Сега, по отношение на приоритетите – вие ги описахте подробно, говорихте за прехвърляне на познание. Когато говорим за разпределяне на средства, е, трябва да кажем, че е, тук е, трябва да се отчитат най-вече селските стопанства, а не хранителната индустрия. Говорихте за стопанства с високи технологии, за други стопанства. Тук би трябвало да получим малко повече яснота. Този елемент е много важен за държавите членки. Следващия ми въпрос е свързан с конкурентно способността на селско-стопанските структури. Тук трябва да видим дали можем да покрием всички области или трябва да поставим ударението само върху някои от тях. Споменахте важността на организациите на производителите. Определено кооперативите трябва да се насърчават. Това трябваше да се направи всъщност много по-рано. По отношение на колебанията на цените, както и вие самия подчертахте, е, застраховката срещу риска е само част от решението на проблема и не е винаги правилното решение. Аз лично смятам, че сме отделили твърде малко внимание на лесовътството в това предложение на комисията. От економическа гледна точка селските стопанства имат огромен потенциал, особено когато става въпрос за източници на възобновяема енергия. Много може да се направи тук. Още нещо, младите фермери. Младите фермери са много важни в рамките на първия стълб. Има мерки за подпомагане на младите стопани Само 6% от заетите в ферми в Европа са по-млади от 35 годишна възраст. Мислите ли, че мерките, които имаме в момента са достатъчни за да се справим с проблема или може да има други мерки, за да се гарантира, че ще има земеделски стопани и за бъдеще? Благодаря. Благодаря, Елизабет. Господин Дорфман. Благодаря господин председател. Имам два много кратки въпроса. Е, господин професор, справо повдигнахте въпроса за управлението на риска. Смятате ли, че този инструмент се е оказал в рамките на погрешния стълб? Управлението на риска е свързано с цените и доходите на фермерите. Според мен това е класически въпрос, класическа тема по първия стълб, както е в член 68. Смятате ли, че би трябвало да се промени мястото на управлението на риска в това предложение? И втория ми коментар по отношение на придаването на зелен характер. Очудих се отказаното от колегата Кьостенгер. Би трябвало да има придаване на зелен характер и по двата стълба, но е, не съм сигурен дали това е съвсем разумно. Трябва да има връзка тук между двата е, стълба, всяко стопанство по втория стълб трябва да придава зелен характер възоснова на екологична програма. С други думи, придаването на зелен характер по втория стълб е, е свързано и с придаването на зелен характер по първия стълб. Може да възникне дублиране. И така да се създадат трудности. Не трябва ли да има по-добра връзка между двата стълба. Благодаря. Заместник председателя Паулсен. Благодаря. Първото, което искам да кажа, е свързано с програмата Лидер. Възможността да се използват всички възможности, целият потенциал на селските райони. Тук могат да се предприемат отделни инициативи и да се насръчава сътрудничеството между различните видове държави членки, между различните региони в Европа. Този елемент е един много важен дребен детайл. Мисля, че трябва да погледнем и темата, която ще обсъдим след тази точка, а именно защитата на животните. В началото на този дебат би трябвало да се обобщят онези предизвикателства, пред които е изправен отделния фермер. Той трябва да произвежда храна, той трябва да защитава биологичното разнообразие, трябва да има хуманно отношение към животните, трябва да има и отношение към храната, което да е критично. Освен това искаме от селския стопанин да произвежда и електроенергия. Много предизвикателства с това. Как е, обаче да приемем възможността за самоиздръжка? Това лице трябва да се самоиздържа, нали така? разбирам, че проявявате голям интерес към изграждането на вериги за дистрибуция, за едни и същи институции за пускане на пазара под формата на кооперативи, например, или под друга форма. В моята страна обаче има огромен брой отлично справящи се малки стопани, Едновременно обаче с производството на сирене или с производството на биопродукция, тези фермери трябва да се издържат. И като че ли искаме твърде много от тях, много трудно можете да изпълнят всичко в рамките на 24 часа, защото деня е толкова. Аз ще говоря за възможностите за финансиране. Ще говоря по тази тема всеки път, когато започвам да се изказвам в рамките на тази година. Имаме много голяма криза и малките райони, селските райони са много засегнати. Банковата криза е нещо като бич за тези селски райони, защото много трудно се отпускат заеми. Аз мисля, че трябва да има фондове за рисков капитал, които да се опитат да стабилизират възможностите за финансиране е, в селските райони. Благодаря. Благодаря. Мартин. Äh, Само няколко кратки коментара. Господин председател. Аз съм съгласен с вашата идея за мултифункционално селско стопанство. Вие ясно заявихте, че селско стопанство, стъпило на няколко стълба, е много по-резистентно срещу кризата. И ето защо втория стълб трябва да е, е в челото Инвестициите не са свързани само с по-интензивно земеделие. Аз съм напълно съгласен, че застраховката срещу риск по втория стълб не е нещо към което трябва да се стремим. Вие справо казахте, че не може да се приватизира печалбата и да се прехвърля риска към обществото. тази форма на застраховане няма нищо общо с втория стълб, съгласен съм. Ако ще правим някакъв вид осигуряване срещу риска, трябва да намерим някакъв друг модел, тъй като втория стълб е пренатоварен. Липсваше информация за екологичните мерки в селското стопанство. Тук трябва да се поразширят нещата по втория стълб. Определено има области, в които целите не са постигнати. Имаме един доклад на Сметната палата, според който някои мерки не са били съвсем разумни. Би било добре да има други мерки, тъй като има различни видове селско стопанство. Тези мерки трябва да се доразвият. Първия слайд, който показахте, малко ме изненада. Казахте, че цялостната структура е добра. Какво обяснение ще дадете? Съществуващата структура в държавите членки е добра, гарантира, че средствата се разпределят е, справедливо, но има някои държави, в които тази радиална структура оперира по различен начин и не се отчитат екологичните политики. Аз не съм сигурен, че ние трябва да се откажем от тях. 25% не е фигура фиксирана веднъж за винаги. 25% за екологични мерки е абсолютния минимум. Вероятно трябва да се инвестира малко повече. Ако ще насърчаваме конкурентоспособността, екологичното земеделие е един от най-добрите начини за нещо подобно. Ако не се инвестират средства тук, ще Навреди ми на развитието на пазара. Последният ми коментар е свързан с програмата Лидер. Тя много често се подценява и би трябвало да получи водещо място. Благодаря, Мартин. Eh, Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да съм кратка и да не повтарям някои от въпросите, вече повдигнати от колегите, и които споделям напълно. Едно от предизвикателствата, с което трябва да се справим в рамките на реформата на ОСП, е устойчивостта на селските райони. Знаем какво е положението, знаем какви са трудностите, с които се сблъскват много от селските на райони и ние чрез тази реформа ще трябва наистина да изведем напред такива средства, които да позволят подобряването на условията на живот на населението. Така че ето сега разполагаме с предложения. Предложенията на, на нашия гост. Говорим за иновации, за конкретно способност. Това трябва да са съществени елементи на реформата. В рамките на първия стълб трябва да се гарантират приходите на е, стопаните. Но ако не сме способни да е, работим в е, споменатите области, много трудно ще можем да се справим съответно с тези предизвикателства. Два въпроса ме безпокоят във връзка с предложението, което е представено от комисията. Говори се за младежите. За съжаление, не сме в състояние да насърчим младите да работят в селското стопанство и да ги подкрепим, за да работят в този отрасъл. И така възникват въпроси във връзка с направеното предложение. Например, изчезването на някои дейности и дали ще може наистина да се възобновят поколенията, ако не успеем да намерим подходящите мерки, за да насърчим тези младежи, които желаят да работят в селското стопанство. Иначе няма да можем да се справим. Става въпрос за помощи на младежите, но по първия стълб наистина тези мерки не са достатъчни и ми се струва, че тук стана въпрос за други мерки, което е положително. Сега във връзка с конкурентоспособността, мисля, че трябва да се отчете европейското разнообразие. И факта, че някои от инвестициите могат да изчезнат Например, тези, които са за напоителните системи и които подкрепят сълскостопанската дейност, както животновътството в частност. Става въпрос за абсолютно необходима помощ за продължаването на тези дейности. Така че трябва някои от тези помощи да бъдат съхранени. Например, инвестициите в напоителните системи. Това е. Сега няма да повтарям въпросите на моите колеги. Благодаря. Благодаря на колегата Николеско и сега господин Секерски. Благодаря, господин председателю. Искам също да благодаря на нашия експерт. Господин Николеско има думата. Нашите съображения са следните. Не, можем да, не може да има селско стопанство без селски стопани. Селските райони са една действителност. Освен това, когато говорим за конкретно способност и за по-добра връзка с търговската мрежа, трябва да знаем, че има ферми, които са изолирани от търговията не само е, абстрактно, но и чисто физически, защото няма достатъчно транспорт. Освен това, трябва да се установи някаква иерархия на приоритетите. От моя гледна точка, инвестициите в инфраструктурите не са достатъчни. Мисля, че модерните ни стопанства ще бъдат безполезни, ако се намират в е, райони, в които няма модерна инфраструктура, особено в новите държави членки. Сега по първия стълб – 2% се отделят за младите селски стопани, но те никога няма да отидат на село, ако нямат достъп до модерни условия на живот. Така че това понятие за многофункционално селско стопанство е много важно, но тук трябва да говорим и за пътища, и за канализации, и за водозахранване. Всичко това трябва да бъде по първия стълб. Бързоскоростни линии. Всички тези неща са много интересни но за някои държави членки всичко това изглежда е, преждевременно. Благодаря на господин Николеско, господин заместник председателя, господин Сикерски. Когато говорим за развитие на селските райони, как определяте това развитие? Става въпрос за развитие на селското стопанство, на самата природна среда, на околната среда. Какво точно се има предвид тук? За мен развитието на селските райони е нещо по-различно. Това е всъщност нагаждане към определени очаквания. Ние трябва всъщност да откликнем на очакванията на 40% от населението. Разбирам, че министрите се опитват да използват втория стълб за инвестиции в модернизирането на стопанствата. Разбирам, че сега на лице е тази мода за придаването на зелен характер – за иновации. Всеки повтаря тази мантра иновации. Защо ОСП да плаща за защита на околната среда? Това са пари, които трябва да се дадат на селските стопани. Придаването на зелен характер намалява конкурентоспособността на фермерите. Съответно, те се оказват в неизгодно положение. По същия начин, възобновяемите енергийни ресурси, те са част от други политики и това трябва да се каже. Искам, освен това, да попитам колко се харчи за развитие на селските райони във всяка страна. Ако получим данни, ще си обясним по-добре някои неща. Сега, връзката между кохезионната политика и втория стълб развитието на селските райони. Нека да сме откровени. Развитието на селските райони, това, което искаме от стопаните, всъщност представлява политика по сближаване. Кохезионната политика в момента се концентрира върху изграждането на стратегия за финансиране на, на градовете. Къде е финансирането за селските райони обаче? Териториалното сближаване трябва да отразява площа, която вземат селските райони. Така че трябва да сме наясно какво означава земеделие, какво означава околна среда, какво означава развитие на селските райони. Не можем да включим всичко това под шапката на ОСП и да е, казваме, че фермерите получават всички тези пари, а и още искат. Как да се очудваме тогава, че фермерите са в такова лошо положение? Как да спечелят те? Каква конкуренция могат да демонстрират те? Благодаря. Сега Джим Никълсън. Благодаря много. Като британец, където има най-малко средства за развитие на селските райони и за втория стълб, малко се тревожа от това, което предстои в бъдеще. Бих могъл да се обзаложа може би какво предстои и, как, и какви ще бъдат средствата, които ще бъдат отделени, но нека да поговорим за нещо друго. Аз не вярвам много в позеленяването, но позеленяването и по първия, и по втория стълб вече постигна доста, особено по втория стълб и там смятам именно, че е мястото на позеленяването. Освен това, проучва се целият обем от въпроси, свързани с бюрокрацията, упростяването на процедурите, като че ли ние сега обсъждаме мерки, които ще доведат до още повече бюрокрация, вместо да се насочим към хората на място, там където трябва да се работи. Тъй, че нека да помислим какви са административните разходи за всичко това, което говорим. Правено ли е някакво проучване по този въпрос? Искам да кажа, че подкрепям казаното от госпожа Полсен. Има много, много, много а, стопани, които а, не могат да работят, не могат да постигнат това, което биха могли да постигнат, защото нямат достъп до кредити. Така че може би трябва да се предостави по някакъв начин допълнителното финансиране, което е необходимо по някои от тези проекти. Може би финансовата и економическа ситуация ще се подобри драстично през следващите 2-3 години. Кой знае, никой в момента не може да каже, но в този момент и поне обозримото бъдеще, според мен, е, ще има големи трудности, така че аз подкрепям това, което вие казахте по тази тема. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Интересно беше да видя схемите за малките млеконадойни стопанства с малко крави и от друга страна, у нези, които ние наричаме бетонните а, е, ферми, вашата схема много подробно показва, че не може да се а, е, превърне концентрацията в печеливша дейност. Така че, всъщност, и аз самият смятам, че единственият изход за тези стопанства е да се върнат към а, тревата, но това ще доведе до по-високи цени на млякото. В а, Обединеното кралство ни и, и, интензифицираме стопанствата си, но не по този начин. Ние даваме възможност на нашите крави да се хранат с царевица, царевица, която се произвежда навън, но самите крави не излизат от оборите. Те си стоят вътре в обора и нямат възможност да излезат навън. Така че ние възразяваме срещу лобито на което защитава правата на животните и зеленото лоби. Животните трябва да стоят в оборите си, защото иначе те имат когато излезат навън, те имат контакти с най-различни заболявания, а от друга страна пък има защитници на правата на животните, които възразяват срещу това. Така че ако продължаваме по тази тема, нека да поговорим за иновациите и трансфера на познание. Европейския съюз като че ли настоява за всичко това, но ние създаваме един огромен прецедент с е, всички е, генно модифицирани технологии, имаме иновации, имаме технологии, които биха могли да бъдат използвани, но какво става? Говорят се всякакви глупости, които очевидно получават подкрепа и от европейските институции и в резултат на всичко това тези инвестиции, които са много полезни, не се извършват в Европа. Нещата дори стигнаха до там, че има нулева толерантност към соя, която, към вноса на соя, която би могла да бъде ГМО. И нещата вървят още по-нататъка по тази посока. Хората са освен това доволни. В Обединеното кралство определено е така. Института за проучване на селското стопанство, което е посетих в петък, прави проучвания за е, въвеждане на генно модифицирана пшеница в практиката. Те работят е, в едно опитно поле от 3 хектара и половина, което е заградено с 10 метрова ограда, за да не би по някакъв начин да се получи заразяване. Така че, Мартин, не може човек да получава и двете. Ние или ще развиваме своето стопанство, или ще стагнираме. Ако искаме да се развиваме, трябва да внасяме ГМО. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Jar. Następnie pan poseł Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die äh, einführenden Bemerkungen zu unserem Workshop. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на оратора. Имам четири въпроса. Във всеки случай, глобалното виждане на фермите, локалсти и хай-тек, е, е доста интересно. Вие сякаш ги противопоставихте и сякаш ни казвате, че сте по-скоро за лоукост, за е, нискоразходните стопанства. А пък е, хай-тек стопанствата може би могат да привлекат повече младежите докато лоукост е, сякаш, че живеят изолирани и се самозахранват. Дори ми се стори, че разбрах, че е, едно такова изолирано стопанство сякаш е, работи наистина съвсем само и, и, и се стопанисва само. Дебати са провеждани не само тук в Комисията по земеделие, но и с други колеги, които искат да съберат всички тези критерии по всички тези програми и в крайна сметка дали всички помощи не могат да бъдат събрани някак на едно място, да бъдат обединени. Може би бихте могли да ни дадете аргументи, за да можем да засилим позицията на нашата комисия, защото ние казваме, че селските райони трябва наистина да бъдат разглеждани в рамките на ОСП. Освен това, какво се случва с тази нова гъвкавост в новите законодателни предложения. Трябва да се знае, че в един селски район връзката между различните е, оси е, се размиват и в крайна сметка е, регионите трябва да решат къде да бъде поставен превеса. Освен това, има а, някакво оптимално съотношение между първи и втори стълб, когато говорим за финансиране. И ако наистина е така, каква е именно тази връзка? Благодаря на господин Яр Абердес и Сатва Мишел Вантен. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин професоре, за това изложение. Имам няколко кратки въпроса. Казахте, че няма кой знае какъв проблем, когато екологичните мерки са по първия стълб и се добавят сега към втория стълб. И че всъщност ще има по-малко бюрократично бреме при този преход. Но комисията доказва, че всъщност бюрокрацията не става по-малко, а повече. И за това, според нас, това е неприемливо. Аз идвам от Бавария, При нас сме финансирали екологични мерки по първия стълб. И сега как ще трябва да го правим? По втория стълб. Дали ще надвишим 30% е, позеленяване по първия стълб? Селското стопанство в Бавария всъщност ще се окаже в по-затруднено положение, защото не можем да постигнем това по втория стълб. И така, може ли да се определят някакви правила, които ще се прилагат навсякъде в Европа по първия стълб? Господине, проверили ли сте как можем да отчетем различията в Европа? Например, за първия стълб говорите за 100 евро. Сега, в Естония, например, или в Дания. В Дания имаме по-малко от 40 евро по втория стълб и много повече по първия стълб. С тези 40 евро не може да се направи абсолютно нищо в областта на околната среда. В други държави може да се постигне до 250 евро по втория стълб. Не може ли да се каже, че всички държави членки трябва да използват определени суми за екологични мерки по втория стълб? След като знаем, че наистина положението е напълно различно между, примерно, България и Испания. Не можем да говорим по един и същи начин за всички държави. Следователно, е, втория стълб всъщност представлява един вид шанс. В Германия селските стопани са инвестирали много, което означава, че може би имаме по-малко нужда от инвестиции, отколкото в Польша или в други държави. Съответно, трябва да има различни отговори за различните нужди и за да се постигне равнопоставеност в Европа. За това ми се иска да чуя вашите отговори. При нас, например, инвестираме, за да може да има достъп до бързоскоростен интернет в селските райони. Такъв е случай в Бавария. В общините, в които няма интернет, съответно няма достатъчно занайчи, няма достатъчно дребни търговци. И трябва да се намерят съответните пътища и начини е, за да ги привлечем. Ясно е, че е, техниката осложнява нещата. И съответно трябва да се дадат съответните средства по втория стълб. Аз съм за това да използваме втория стълб именно. А що се отнася до е, риска, съм съгласен с казаното, че финансовите средства не са достатъчни. Според мен управлението на риска трябва да става по първия стълб. Благодаря, а сега Мишел Дантен и след това госпожа Клас и след това Жан Пол. Благодаря, господин председателю. Първо искам да се върна на бележката, направена от колегата Секерски, защото това е наистина политически въпрос дали регионалната политика трябва да се насочи само към градовете и трябва ли ние като Комисия по селското стопанство и селското развитие да е, заместим тази необходимост от неселски фондове, защото трябва да спрем да е, объркваме селското развитие и селското стопанство, защото двете неща наистина се разминават. И когато гледам целият този набор от предложени мерки, ми се струва, че ние наистина трябва да решим квадратурата на кръга. Трябва да направим избор, но този избор ще се окаже драстичен. Значи, какво влагаме в селското стопанство? Тоест, в селските райони. Това означава обаче, че ще вложим по-малко в селското стопанство. имате политика за териториите в него благоприятно положение. И тази политика в някои държави може да представлява огромен бюджет. След това идва въпроса с позеленяването или по-скоро агроекологичните мерки. Дали тези агроекологични мерки са наистина изчислени, форматирани по същия начин във всички държави членки, във връзка с разноските в повече за околната среда и към кого се прилагат. Трябва да се приложат за всички селски стопани. Това означава и непременно и селските стопани, които разполагат със средства по втория стълб. това не виждам защо един е, земеделец, който произвежда плодове, и който е озеленил под е, овощната си градина, е, няма право да не бъде застрахован срещу градушката. А това ни се предлага днес от комисията, така че се сблъскват целите в случая. И искам да се върна и върху нещо, за което не говорим достатъчно. Сега ни се предлага по втория стоп да се кредитира управлението на кризите чрез е, организации на производителите. Те биха могли да образуват собствен резерв и тези пари от резерва да се преразпредели на селското, селските стопани. По този начин е, могат да достигнат е, до повече пари, до 65%. Нашия дебат по този начин става нереалистичен според нас. Наистина Алберт току-що каза, че не всички държави имат един и същи избор, са направили един и същи избор. Мисля, че много бързо в предложенията на нашата комисия ще трябва да преразгледаме е, офертите, защото в крайна сметка караме е, селските стопани да смятат, че всичко е възможно. Но когато вземете е, елката, ще разберете, че не всичко е възможно по втория стълб. Благодаря. Благодаря госпожа Клас и след това Брит Ремерс. Госпожо Клас. Благодаря, господин председател. Слушах много внимателно Отбелязах си, че развитието на селските райони означава различни неща за различните хора. Говорим за взаимно пресичащи се цели, тъй като очевидно разбираме различни неща по това понятие. Моят въпрос е какво означава многофункционално земеползване? Едва ли искате да се премине от модерно земеделие към една стара ферма, в която жената пече хляб, а пък мъжа се грижи за, за кравите, за овцете и така нататък. Изпичането на хляб не може да бъде индустрия за бъдещето. Трябва да видим естествено какви възможности има за е, традиционни дейности. за извличане на печалба от тях. Къде обаче ще поставим селското стопанство? Дали трябва да се възползваме повече от туризма, от сектора на услугите, от интернет? Общо взето, небето е лимита тук. По отношение на втория стълб и екологичните мерки. Заслужава си да подкрепяме селското стопанство по такъв начин. Заслужава си да подкрепяме земеделската инфраструктура. Там, където има успешни земеделски стопани и регионите се развиват добре. А ние искаме точно това да се случва. Селското стопанство да бъде рецептата за успех. Какво да кажем за жените? Жените извършват страшно много работа в селските райони. Те не трябва да бъдат пренебрегвани. тези организации би трябвало да действат независимо, да изпълняват различни програми. Когато говорим за развитие на селските райони, няма как да пренебрегнем този аспект. Госпожа Брита Реймерс, благодаря. Нека да се върна към една от любимите си теми, когато става въпрос за развитието на селските райони. Как ще използваме тези средства по-добре? Трябва ли да има някакъв вид фонд, в който да има постоянно захранване и изразходване – Господин професоре, защо да не се заделят средства? Какво смятате за отпускането на заеми? Мисля, че трябва да сме дръзки, да експериментираме. Може да предприемем подход, който да е по-ориентиран към заемите, към кредитите, защото в бъдещето бюджетите на Европейския съюз ще бъдат разпределени до последния цент. Държавите членки затягат коланите и трябва да видим как да се използват по-добре наличните ресурси. Едно евро трябва да стига за повече неща. Благодаря. Сега ще дам думата на професора от Холандия. Както чухте, Вашата презентация се оказа много интересна. и Има много въпроси. Може би ще отговорите. Важно е да ни помогнете да разберем по-добре механизма за управление на риска, независимо дали става дума за колективното или частното управление на риска. Бихте могли, може би, да ни помогнете да разберем по-добре какво може да се направи по първия, а и по втория стълб. Благодаря, господин председател. И благодаря на всички за въпросите, коментара и мненията. Няма да отговарям по реда на задаването на въпросите. Най-напред ще кажа няколко думи за това какво представлява развитието на селските райони. Според мен е много просто нещо. Целта на, сел... на развитието на селските райони е да се подобри економиката на селските райони, да се подобри сближаването. Второ, да се окаже подкрепа на нов вид селско стопанство което да подпомогне продоволствената сигурност на Европа. И да се преодолеят големите неравенства в селските райони. Всичко това е свързано с взаимодействието на селското стопанство и селските райони. Това е взаимодействие, това е синергия, сцепление на, на тези дейности, които осигуряват равнопоставеност. И ако няма селски стопани, няма смисъл да говорим за развитие на селските райони. От друга страна обаче има райони, в които се унищожава е, земеделието, селското стопанство на практика в районите на големите оранжери на е, Холандия наблюдаваме так, такива е, явления. Но в крайна сметка ние се стремим към подобряване на сцеплението между развитие на селските райони и земеделието. Това взаимо подпомагане обаче няма да дойде от само себе си. Особено в днешните условия на международни пазари и много а, голяма, много бързо, рязко движение на цените, а, това унищожава, поне в Европа, а, привлекателността на селските райони. Има много райони в Южна и Източна Европа, където просто селското стопанство е непопулярна дейност и никой не иска да се занимава с нея. Така че това е първото нещо, което искам да кажа. И естествено това е обвързано с многофункционалността на земеползването. И тук е отговора на въпроса. Защо ни, ние трябва да отделяме средства за развитие на селските райони? За да станат те по-привлекателни, да направят Европа по-балансирана и да не са изцяло обект на пазарните сили. И така на някои, по, на някои въпроси, свързани с повече подробности. Изкопаемите горива. Много се радвам, че парламентът, този парламент прие едно решение, което а, стимулира а, енергийната независимост на селските стопанства. Това предложение, а, което разглеждаме в момента, ще стимулира фермерите да вървят в такава посока. Много неща вече се казаха за управлението на риска. Аз споделям мнението, което беше ясно изразено от някой от преждеговорище, че няма как да се приватизират печалбите и да се социализират рисковете. Никоя култура не може да приеме това. И това води до моменти, в които богатите получават допълнително плащане, нещо, което споменах и в доклада си. Управлението на риска не би трябвало да се свежда само до втория стълб. То трябва, ако ще се прави въобще, да, да се прави по първия стълб. И не бива да се дават пари, а и така, а да се каже, че фиксираните плащания, които получавате сега, трябва да се получават чрез някакви схеми на застраховане, застраховане за бъдещето, когато, примерно, пазарите няма да бъдат толкова благоприятни. Така че няма смисъл такива мерки да се въвеждат по втория стълб. Позеленяването. Друг въпрос, който много често се обсъжда на много места в Европа. Първо, аз не бих заклеймявал този елемент, който би трябвало да бъде оставен като самостоятелен а, такъв. В документа, който съм ви предложил, в моят доклад а, има голям раздел посветен на позеленяването. Този инструмент може да се използва за създаването на екозони вътре в земеделските стопанства. Това намалява използването на хербициди и пестициди. Това е доказано чрез е, множество научни разработки и по този начин е, е, селските стопанства са по-малко зависими от конюнктурата от средата. Освен това, по този начин се избягват и редица проблеми по а, стълб 2. Според мен тук се дава възможност за много интересна комбинация. И всичко това може да се актуализира, може да се направи много по-привлекателно, така че а, да се разбира по-добре от хората. Когато говорим за пасищата, ако те се а, използват постоянно като пасища, това ще промени съотношението на въглерод и съдържанието на въглерод и азот в а, тора. За 10 хектара пасища се постига същия ефект, както един хектар а, гора – в контекста на промяната на климата. Т.е. тук не става въпрос за някаква дреболия, а за огромни резултати. И пак стигаме до въпроса за контрола. Ще кажа няколко думи по тази тема. Разбира се, можем да разглеждаме различните детайли в тази проблематика, но вероятно ние трябва да променим напълно системата на доставки. Сега казваме на фермерите, това трябва да правиш, онова не бива да правиш, това е разрешено, това е забранено. Всички ние знаем, че тези схеми обаче са много трудни за прилагане. Можем да обърнем нещата точно обратно. Вие трябва да знаете, примерно, колко е биоразнообразието в района, какъв е вашия принос към а, преодоляване на промяната на климата, какво е необходимо, за да направите района по-привлекателен и така ще ви плащаме, а, така ще получавате плащанията си. И ако не изпълните условията, няма да получите а, парите. Така че земеделските стопани, които най-добре познават райода, най-добре знаят как да изпълнат тези условия, а това определено ще намали бюрокрацията. Младите фермери. Абсолютно съм съгласен. За да бъде легитимна Европа, много е важно младите хора, които са изправени пред проблемите на безработицата и в града, и в а, селските райони. Важно е тези хора да имат достъп до земята и да могат да се занимават със сълскостопанска дейност. Най-важното обаче е да не се изобрети някаква нова европейска политика за това, а да се използват вече съществуващите механизми, като те се обединят на национално ниво. Примерно Мея е Италиано работи по една много голяма схема за предоставяне на обществена земя на младите хора. Във Франция има прекрасен опит в Тендер. Това дава достъп на младите хора до сълскостопанска дейност. И на много други места в Европа има подобни подходи, така че Нека да се опитаме да подсилим тези механизми, да ги обединим, да намалим бюрокрацията и така политиката за развитието на селските райони ще стане по-ефективна. Четвъртата ос, съгласен съм, има голяма опасност от разводняване на тези дейности. Има мерки, които са типични мерки за развитие на селските райони, но те като че ли изчезват и като че ли нещата а, просто не дават добри резултати. И така, в новото предложение агри а, екологичните мерки за следващия 7 годишен период са почти същите, както предишния. Същото въжи и за лидер, т.е усилията, които са полагани до сега, трябва да продължат. Ако всичко това се приеме сериозно, то може много добре да бъде обосновано и да ни даде повече възможности за гъвкавост. Какво друго? А, да, въпросът за високотехнологичните и нискоразходните ферми. И сравнението между такива стопанства. Няма смисъл ние, вие или аз или всички ние да решаваме кое е най-добро. Всичко зависи от пазара, а пазарът се променя непрекъснато. Сега сме изправени пред една абсолютно нова ситуация, при която най-големите отличници, най-добрите ученици от е, миналото вече не са сред най-добрите. Нещата се промениха. Сега младите хора които се занимават с земеделие, променят стопанствата напълно. Така че трябва дружествата, които работят както трябва, стопанствата, които работят както трябва, да бъдат устойчиви и да обхващат много различни дейности, особено ако са много функционални. И те ще бъдат особено привлекателни за младите хора. Това показват и проучванията. Не го казвам аз, а това се вижда в практиката. На хората просто им харесва стопанствата да работят по а, такива мулти а, или много функционални принципи, просто защото за това има много причини, много съображения а по отношение на бъдещето има огромни разлики в плащанията в отделните държави. Така че в бъдеще трябва да има обективни критерии за разпределянето на средствата, предназначени за развитие на селските райони. Това хич няма да е лесно и винаги трябва да бъде в съзвучие с принципите на националните цели. Ще има разлики и в бъдеще, но може би динамиката ще бъде много по-добра. Вместо еднолично отгоре надолу да се налагат някакви мерки, би трябвало развитието на селските райони да бъде един процес на преговори. Тези райони ще изготвят някакви предложения, те ще кажат, можем да направим това, можем да постигнем еди какво си, което ще бъде в полза на цялото общество, а така срещу това е възможно тези дейности да бъдат финансирани. Трябва обаче да има една опростена, но много добре функционираща система за контрол. Това би означавало много странни преговори, но мисля, че това е посоката, в която трябва да вървим. Желая на парламента много енергия и сили в вземането на тези съвместни решения. Още една последна бележка, господин председател. В никакъв случай не бих искал да бъда досаден, но след 5 минути трябва да напусна, защото гоня самолет. Добре, благодаря и Ян. Е, благодаря, Жан. Мисля, че дебатите бяха много интересни, много интензивни. Искам да благодарим на професор Ванен Трюк от е, университета Ван Нинген. Мисля, че наистина обмена беше ефикасен. Така че още веднъж благодаря Жан и сега преминаваме към пета точка от дневния ред – стратегията на Европейския съюз за е, хуманното отношение към животните. Докладчик е Марит Полсен. Ще имаме размяна на мнения по стратегията на Европейския съюз за защитата и хуманното отношение към животните. Знаете, че член 13 от договора за функциониране на Европейския съюз признава, че животните са е, чувствителни е, същества и трябва наистина да се е, обърне внимание на техния живот. В този контекст имаше съобщение на Европейската комисия по стратегията за хуманното отношение и нашата заместник-председателка Марит Полсън е докладчик по този текст. Ще ни представи становището. Госпожа Полсън има думата. Ще разгледаме проекто становището на 19 и 20 март, а измененията ще се разгледат на 30 март. Заповядай, Марит. Благодаря, господин председател. Предложението на комисията се основава на становището по собствена инициатива на нашата комисия и парламента от пролетта на 2010 година. Имаме възможност да променим, упростим и придадем по-голяма яснота на законодателството, свързано с защитата и хуманното отношение към животните. Но документа е доста неясен мътен. По отношение на много от конкретните цели, които очертахме преди две години, те са размити тук. Ново законодателство в тази област трябва да включва договора за функциониране на Европейския съюз. Знаете, че няма какво толкова да направим в тази връзка. Трябва да включим тук член 13 от този договор. Трябва да отчитаме интересите на животните. Не трябва да забравяме, че ние споделяме 70% от всички заразни болести, които са болести на животните. Споделяме техния живот общо взето. 95% от всички животни в Европейския съюз в момента са обект на грижата и отговорността на селските стопани. Селските стопани живеят със своите животни и се издържат благодарение на тях. Така че Аз ще говоря основно за земеделските животни, за възможностите и проблемите на селските стопани в тази връзка. Ако погледнем днешната ситуация, имаме документ, който ще предоставим за превод утре. Там ще видите, че има 23 различни препратки към различни правила, регламенти, директиви, които днес засягат селските стопани и техните животни. Имаме 27 държави членки с различни правила, разпоредби за контрол, различни нива. Проблема за спазването на нормите, проблема за разбирането на нормите е голям. Ще дам няколко примера за проблемите, които съществуват за европейските селски стопани. Например, кокошките в клетки. Обсъждаме ги от много дълго време. Там очевидно наказваме онези, които следват правилата. Това не може да продължава. Не можем да продължаваме с такава нормативна рамка. Сега за предприемачите в много държави членки е лесно да заобиколят тази рамка. В други държави същите стопани просто трябва да спазват правилата. Имаме директива за свинете и за свинете майки. Тя ще влезе в сила на 1 януари 2013 година. Знаем, че няма да има кой знае колко голям брой държави, които да спазят условията по директивата. Имам един проблем, моля ви да помислите по него. Как да се спазват правилата? В скандинавските страни тази седмица протече една кампания, всъщност миналата седмица, Кампанията премина под названието Не купувайте европейско агнешко или говеждо, защото животните се колят без да бъдат зашеметени. Това е факт. В някои държави членки по един ужасен начин се използва тази малка дерогация, предвидена в регламента за клането, свързана с религиозните малцинства. Така че би трябвало да говорим и по тази религиозна свобода. Освен това, трябва да приемем сериозно е, тази феноменална злоупотреба. Значи, хаос цари в момента. Няма спазване на нормите. Много е трудно да се разбере какво точно представлява доброто отношение към животните. Има ли определение за него? Това е нещо изключително сложно днес. Аз се свързах с всички заинтересовани лица, организации на селските стопани, организации за защитата на животните, ветеринарите, научните институти, онези, които се занимават с клането и така нататък. Исках да видя какви са мненията на всички. И възоснова на тези мнения аз ще дам своето предложение, което ще отиде за превод утре. Моята идея е да има упростяване, да има законодателство, което да е просто, ясно и лесно за приложение. Защото не може просто да се изготвят правила, разпоредби, които по своята формулировка са очарователно красиви, но просто нямат нищо общо с практическата реалност и економическата реалност. Аз искам, ако може да има една обща рамка, законодателна рамка, например, като тази за общия закон за храните, аз участвах в създаването на тази рамка преди 12 години. И добре си спомням как всички бяха убедени, че това, което предлагаме, просто няма да стане, защото по това време разликите между онези 15 държави членки е, тогава бяха твърде големи и нямаше как да се покрият от един и същи рамков закон. Това беше обаче един успех от самото начало до днес. Такъв закон не съдържа всички подробности. Това е едно принципно законодателство, върху което стъпват всички останали конкретни правила и разпоредби. И аз мисля, че е важно да има такива общи закони и разпоредби. Например, мисля, че би трябвало да вземем дефиницията на Международното бюро по епизоотиите. Тази дефиниция е практична, лесно се разбира и има едно предимство. Тя е глобална. Така че ако изпълним тези изисквания, ще получим шанс в двустранни и многостранни споразумения да кажем, че ето, ние следваме този стандарт и всички, които изнасят за Европейския съюз, трябва да следват този стандарт. Изключително важно за нас е да не забравяме лоялната и свободна конкуренция. Не трябва да има такива големи разлики нито на вътрешния пазар, нито в нашето отношение към трети страни. Това е всъщност един от елементите, който не трябва да забравяме в нашата комисия. И от този елемент, от този принцип никога не трябва да се отклоняваме. Лоялната, справедлива конкуренция. Обедена съм от гледна точка на моя натрупан опит, а той не е малък. И в а, своя живот аз съм разговаряла с а, много селски стопани в повечето държави на Европа. Аз а, съм се занимавала с журналистика, посветена на селското стопанство. Много рядко, почти никога, е, не съм срещала селски стопанин, е, на когото да не му е мило за неговите животни. Тези хора живеят със своите животни, те се радват, че ги имат. Е, животните, които се чувстват добре, които са здрави, са много по-лесни за отглеждане, отколкото тъжните животни или от тези, които са болни. Така че проявявам голям интерес към онова, което смясат, смятат колегите за тази стратегия. Елизабет Егле започна целият този процес преди около 10 години. Сега трябва да направим една крачка напред. И отново обобщавам. Проста, ясна, изпълнима директива. Това е основният принцип. Благодаря. Molto bene, grazie, Пол. Много благодаря, госпожо заместник председател. И сега ще открием дискусията. Много от вас искате да вземете думата, но трябва да проследим и часовника, защото след малко имаме среща с делегация от Балтийските държави на заседанието на координаторите. Сега първия оратор, госпожа Данчила. Благодаря, господин председател. От името на колегата, която е докладчик в сянка в Комисията по околната среда, искам да споделя тук някои елементи, които са важни, които трябва да отчетем. Според моята колега, фермерите трябва да имат възможност да подобрят нормите за хуманно отношение и съответно да бъдат възнаградени за този подход в държавите членки трябва да има възможност за отпускане на средства по втория стълб от новата ОСП за подобрение именно на а, нормите за хуманно отношение към животните. А що се отнася до изоставените кучета, Европейската стратегия за 2012-2015 година трябва да отчете а, този въпрос. Но изключително важно е тази стратегия да насърчи едно отговорно отношение на е, хората, които е, имат такива животни, гледат такива животни, за да се прекрати проблема с изоставените животни. Освен това е много важно да има едно хомогенно европейско законодателство, така както каза и докладчика в областта на хуманното отношение към животните. Трябва да се отчитат, разбира се, и спецификите, особеностите на всяка държава членка и да се предвиди преходен период, за да може наистина да се стигне до реална хармонизация. Благодаря. Грация, Виори. Благодаря. Сега Гарсия. Благодаря, господин председателю. Извинявайте, че се намесвам, но искам да взема думата за, по повод засилването на европейските разпоредби за цялото животновътство в Европа след 2014 година. Струва ми се, че това е добро решение, за да намерим съгласие около този въпрос комисията ни казва, че ако едни приложат тези разпоредби, а други не, ще има липса на равновесие и сме съгласни, защото наистина някои ще изпаднат в неблагоприятно финансово положение, например за говедата или за козите, за които някои разпоредби се прилагат в определени райони, в други райони не. Така или иначе, упростяването ще бъде нещо много положително и трябва да се върнем на някои от научните критерии с научни показатели, които да се предложат от технически лица. А ние не сме експерти, ветеринарни експерти, така че именно ветеринарите трябва да ни подадат някакви данни възоснова на научни проучвания и съответно да намерим достатъчно гъвкавост, за да подобрим положението на животновъдите, като спазваме, разбира се, хуманното отношение към животните с съответна необходимост да, да, да се съобразим с всички специфики, защото ни се казва, че за някои породи нуждите са различни спрямо други породи, така че сигурно ще трябва да дадем думата на ветеринарните експерти. Освен това, опита на Европейския съюз наистина да се здобие с такова законодателство е много е, добър. Но е, много е важно също да информираме потребителя. Ако не кажем колко е, е важно хуманно отношение към животните, мисля, че ще има проблеми в момента на покупките. И за това е много важно да приложим това, което вече съществува в законодателството и което не се прилага достатъчно еднообразно в различните държави членки, т.е. спазването към различните норми. За какво ще ни послужи да сме по-взискателни, ако в някои държави просто не се спазва нищо? а в други държави се спазва. Затова нека да бъдем достатъчно строги в целия Европейски съюз. Освен това, стратегията ще се отрази върху етикета, разбира се, но и върху информираността, осведомеността на потребителите. Трябват кампании. Не е достатъчно просто да добавим един елемент в етикета. Освен това, съществуват доста риторични ангажименти, а много малко конкретни мерки. Производителите инвестират доста. Обаче за транспорта, например, става въпрос за милиони Предложението на комисията е 70 милиона. Изискват се огромни усилия от страна на производителите, а малко усилия от страна на комисията. Явно нещо не е наред. Или не е достатъчно важно и тогава няма никакъв смисъл да искаме от производителите да полагат толкова усилия, или пък комисията не отпуска достатъчно бюджет за въпрос, който се счита за толкова важен. Но не може да имате такава огромна разлика в сумите. Намираме, че усилията на Европейския съюз за хуманните отношения към животните трябва също така да се отразят и в международните споразумения, които се изключват от името на Европа. На е, равнище Световна търговска организация – крайна сметка ние трябва да подкрепим нашите стопани в период на криза. Когато подписваме споразумение с трети страни, си затваряме очите и отказваме да изискваме от тях онова, което изискваме от собствените си производители. Това за защитата на нашите фермери е наистина изключително важно. Благодаря на госпожа Гарсия. Сега господин Еранс и след това Елизабет. Thank you, Chair. Um, I welcome the... Благодаря, господин председател. Благодаря а, и приветствам идеята на комисията за хуманно отношение към животните. А, милиони евро трябва да се инвестират в тази дейност, но до сега практиката показва, че това не е по последователен начин. Примерно законодателството за млечните крави все още не е на лице но най-вече липсва а, прилагане, не се прилага, на законода... не се прилага законодателството, което е в сила. И това естествено подсказва на комисията какво би трябвало да се направи. Това, което искаме да видим в бъдеще е по-добро прилагане. И искам да благодаря на нашият докладчик, на госпожа Полсън. Тя доказа, че е слушала нашите желания по много от важните въпроси. Според нас въпросът за прилагането на законодателството е нещо изключително важно. Трябва комисията да бъде предупредена, ако определени държави членки не, а, не спазват сроковете а, или а, не спазват изискванията за хуманно отношение към животните. Т.е. държавите членки трябва редовно да предоставят информация на комисията за това, което вече са постигнали, а онези, които изостават, ще получат подкрепа, за да спазят сроковете. Както чухме от преждеговорившите, въпросът с финансирането е много важен. Инвестира се в редица дейности, но важен е и, важно е да се инвестира и в обучението на служителите. Важно е да се постигнат стандарти за високо качество в Европейския съюз. Ние го изискваме от нашите земеделски стопани. Моите избиратели също често ми казват, че с удоволствие ще прилагат високите стандарти, високите нови стандарти за хуманно отношение към животните, но те са изправени пред конкуренцията на продукти от други страни, където тези стандарти не се спазват. Така че би трябвало чрез етикетирането да дадем е, малко подкрепа на онези, които действително спазват стриктно стандартите. И мисля, че това е едно много ясно послание за комисията. Благодаря. Grazie onorevole Evans, Elisabeth e poi Agnew. Благодаря. А сега Елизабет Еванс. Госпожа Егли, благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Полсън за тази първа размяна на мнения. Мисля, че ако погледнем какво е направено през последните 10 години, наистина можем да установим, че има напредък. И мисля, че всички е, сме го разбрали. Например, нека да погледнем какво става в птицевътството. Там огромният дефицит е свързан с това, че комисията недостатъчно е на време е, работи с държавите членки, за да може да се постигне резултат. И то е, това трябва винаги да става достатъчно бързо, когато се разбере, че някои държави членки не транспонират достатъчно бързо законодателството. Трябва да определим къде са точно пречките, кои са трудностите, за да можем да стигнем до спазване на най-важните неща. Животновъдът, най-общо казано, се занимава добре, се грижи за животните, защото за него това е инвестиция и е по-добре действително да се работи с здрави животни, отколкото с болни. И затова нека ние да помислим по въпроса, кои са последните знания, с които разполагаме. Доста неща се променят в животновътството но нашите стопани ни казват, ние искаме на всеки 6 месеца или всяка година да имаме някакви е, промени в задълженията, защото аз съм си построил обор, направил съм го с съответната субсидия или помощ и изведнъж е, ме карат да променя всичко. Ето на този въпрос трябва да намерим решение и да не им налагаме на фермерите прекалено бюрократично бреме. Като разбира се, бе, обаче кажем, че за нас в парламента хуманното отношение към животните е много важно. Сега, кои са тези важни моменти, на които трябва да обърнем внимание? транспонирането на съществуващото законодателство. Какво можем да направим за това добро транспониране? как да направим така, че да реагираме на време, когато няма достатъчно добро транспониране. И след това, каква е правната рамка за спазването на хуманното отношение? Какво ще бъде естеството на тази правна рамка? Дали ще има специфични актове или това ще се включи в съществуващи актове? Бъдещето ще ни покаже. Сега, законодателните актове за тях би трябвало да очакваме от страна на комисията да е, провери изпълнението им. И как всичко това може да се включи в една единна правна рамка. А що се отнася до научните показатели? Това също е много важен момент. Науката е в основата на всичко. Няма никакъв смисъл да кажем, че идеологията е в сърцевината. Е, наистина науката трябва да ни даде ясните насоки, за да убедим хората и в същото време да информираме потребителите. Освен това, трябва да намерим критерии, които да могат да бъдат прияти в 27-те държави членки. И може би дори трябва да помислим малко по-задълбочено за това какво могат да, направи, да направят 27-те страни, за да постигнат едно и също равнище преди налагането на нови стандарти. И така в този доклад трябва да направим връзка с транспорта, с превоза на животните, защото това е тясно свързано с хуманното отношение към тях. Преди 10 години, госпожо Полсън, си спомням, че имаше много сериозни дебати по е, лицата, които трябва в случая да, да манипулират животните. Дали да бъдат самите фермери или да бъдат превозвачите. Затова този въпрос с превоза е много важен. И последно, но може би най-важно, наистина можем да направим най-доброто законодателство на света. Обаче, ако двустранните споразумения, които сключваме, не включват същите законодателни изисквания, няма да можем да направим абсолютно нищо за хуманното отношение в крайна сметка всички ще се подиграят на, на Европа, защото потребителя ще купи това, което е най-ефтино. И в ако организациите за защита на животните не са достатъчно силни и са по-слаби от нас, съответно няма да можем да постигнем нищо. Ние ще трябва е, наистина да се свържем с е, договарящите е, тези международни споразумения, за да можем наистина да защитим животните. Желая ви успех, госпожо. Със сигурност ще има много изменения, но се надяваме, че ще намерим наистина компромисни решения. Благодаря. Благодаря, Елизабет. Господин Агню. Благодаря, господин председател. Госпожо Полсън, моля, не приемайте лично това, което ще кажа. Аз обаче наистина не считам, че решението на проблема е още ново европейско законодателство. Имаме достатъчно. Проблемът е изпълнението му и този проблем се осложнява от обстоятелството, че имаме 27 държави членки, където културата е различна. Това е проблем. Изпълнението в много държави куца. Примерно по отношение на транспорта на животните, нормите не се прилагат. Не се прилагат и изискванията по отношение на клетките за кокошки. Непрекъснато се говори за това проблемът с клетките непрекъснато ще се връща. Непрекъснато ще слушаме за него. Готов съм да се обзаложа на каквото искате с вас. Религията и секса по принцип са неща, за които не бива много да се говори. Не сме, ние, ние не искаме да не бъдем политически коректни и затова обикновенно не говорим за такива неща даваме пари, даваме субсидии а, и се оказва, че е много несправедлив този подход към а, фермерите, които спазват изискванията. И дори всичко това да, да успеем по някакъв начин да решим, остава проблема с 100. А, Световната търговска организация. Така че аз виждам решението по съвсем различен начин. То не е нови европейски правила, а решението в крайна сметка е на потребителите. Преди 30 години потребителите казаха, че искат нещо по-различно и съответно производителите започнаха да го предоставят. Ако сега потребителите кажат, ние искаме месо от животни, които са отглеждани хуманно, тогава производителите ще го доставят. Ние живеем в една култура, както е примерно в моята родина, при която отношението към животните наистина е хуманно. Хората доброволно даряват средства за, такава, за такива каузи и хората, които нарушават принципите на хуманното отношение към животните, са обект на преследване и на глоби. Нека да подчертая, европейските правила не са е, решението на въпроса. Благодаря ви. Благодаря, господин Агню. След това Брита Рамес. Но времето напредва. Не забравяйте. A világon az Európai Unióban vannak a legszigorúbb. Благодаря. Мисля, че можем да се гордеем с нашето строго законодателство в областта на хуманното отношение към животните. В същото време трябва да отчетем, че съществуват проблеми, породени от тези стрикни правила. Има държави, които не ги спазват. Има държави, които имат съответно по-ефтина продукция. Европейските потребители купуват тази продукция, защото не ги е грижа как се е появила тя. Те искат да получат повече продукт за своите пари. можем да повтаряме непрекъснато, че трябва да има засилен контрол е, върху вноса, но комисията и СТО няма да го позволят. Не можем да регулираме вноса възоснова основа на тези стандарти за хуманно отношение. Ако въведем нови правила, скъпи по своя характер, за хуманно отношение, ще навредим на конкурентно способността на потребителите. Потребителите не харесват постоянното нарастване на цените на храните – това води до аномалии от всякакъв вид. Ако вземем за пример яйцата, вече не е възможно да се добиват яйца по традиционни способи. Потребителите купуват яйца, за чието производство не се изискват много средства. Има разлики в доходите на населението, различните слове от обществото хачат различна част от своите доходи за храна. В Лондон 7% от а, общия разполагаем доход отива за храна и тук се включват и ресторантите. В Румъния и България 50% от общия разполагаем доход се харчи за храна. В Унгария цените на храните скочиха главоломно и хората се обърнаха срещу лобито за хуманното отношение към животните, защото ако трябва да се изрази някой толкова елегантно, хората искат да ядат. Преди да създаваме нови правила и норми, нека да погледнем през е, очите на потребителите. Създавайки нови правила, не би трябвало да се влияем толкова от различни лобистки групировки. Не би трябвало вегетарианците да ни казват как да произвеждаме е, месо, защото те няма да си купят месо така или иначе. Би било добре да чуем какво смятат потребителите, да видим какви са моделите на потребление сред тях – и след това да изготвим норми за хуманно отношение към животните, които да отговарят на желанията на потребителите. По този начин, ако потребителите искат да плащат повече за това, че е имало хуманно отношение към едно животно, нека да могат да го правят. Други производители обаче, към които не са насочени толкова големи очаквания от страна на потребителите, могат да минат и с по-хлабави правила. Много често потребителите не се грижат толкова за това какво купуват. На борда на самолетите, например, и в ресторантите се сервира храна, за която се твърди, че отговаря на религиозните потребности на отделните хора. Благодаря. Брита Раймес. Вижте, при изпълнението на разпоредбите на законодателството за хуманно отношение към животните имаме Европа на много скорости, защото има страни, които се справят много добре, има такива, които сериозно изостават. Има страни, които адаптират правилата към своето положение, действат по-добре и това води до загуба на конкурентна способност в тези страни. Когато говорим за сроковете, мисля, че трябва да правим разлика между приложение на практика и приложение на законодателството, защото има страни, в които законодателството е прието и на практика са въведени необходимите норми, но има и страни, в които законодателството съществува, но на практика нищо не е въведено. И тези страни извличат ползи от изкривяването на конкуренцията. Още един проблем. Инвестирането в хуманно отношение към животните се възвръща в рамките на един 20 годишен период. Ако променяме правилата на всеки 5, 6, 7 години, не даваме възможност да се получи възвръщаемост на вложеното. Доходите на фермерите просто е, изчезват. Изяждат се от тези правила. Има и други разходи, естествено, разходите за хуманно отношение са само част от проблема. Ако продължим да увеличаваме разходите, ще влушим много ситуацията за фермерите. Нека да сме реалисти относно двустранните споразумения. Нарастването на населението няма да е в Европа. Основните пазарни играчи ще са извън континента и те няма да ни позволят да им диктуваме какви да бъдат правилата за хуманно отношение към животните. Трябва да сме по-откровени към потребителите. хуманното отношение към животните и въобще животновътството трябва да се радват на, на подкрепата на потребителите или те просто ще започнат да купуват от други производители. Преди години, когато бях млада, разбрах, че ако попитате хората какво искат, те ви казват едно, а онова, което правят е съвсем друго. Благодаря, Брита. Господин Рюбикс, моля ви да бъдете кратък. Нямаме време. Благодаря, господин председателю. Аз подкрепям мерките посочени в документа, но все пак ми липсват някои аспекти. Мисля, че политиката ни не е достатъчно ясна дори е двузначна, защото говорим за едни аспекти, а не за други. Например, знаем, че гъските се отглеждат в Гърция, гъските, от които се получава гъшия дроб. И това се прави до степен, че те вече не могат да носят собственото си тегло, Знаем много добре, че това не е в интерес на хуманното отношение. Знаем също, че някои крави се третират като машини за добив на мляко. Знаем също, че има химическа кастрация на прасетата и има други аспекти, за които ние не говорим в нашите документи. Тоест, не сме достатъчно ясни. Трябва да кажем ясно каква политика поддържаме или да кажем съответно, че не я подкрепяме. Благодаря, госпожа Морвай. Съжалявам, че не можах да участвам още в началото на тази дискусия и както много често се случва, се наложи да защитавам своята държава в друго заседание. Хуманното отношение към животните е много важно. От гледна точка на много по-широки перспективи не трябва да противопоставяме интереса на животните и животновъдите. Това не е противопоставимо за един животновът е много добре, наистина, животното да се третира добре. А за хуманното отношение трябва да се каже, че наистина е по-добре да, да се прави в малки ферми, отколкото в големи ферми, в многофункционални стопанства. Именно в малките стопанства има по-малко проблеми с хуманното отношение. Става въпрос за трите ни цели, за продоволствената сигурност, за качеството на храните – Всичко това се отчита в малките стопанства. Искам също да напомня, че именно малките стопанства са най-силно заплашени. Поради това европейско явление, което е придобиването и спекулирането с земи, масовото откупуване на земи. И мисля, че Европейския съюз също трябва да отчете това явление ние трябва да понесем отговорността за подобно явление и да го прекратим. Знаете много добре, че такова спекулиране, например, има масово в Унгария. Това са спекулации срещу древните стопани. И това засяга и хуманното отношение е, към животните. За това не трябва да забравим този аспект. Затова нека не разглеждаме едностранчиво е, хуманното отношение, трябва да имаме малко по-глобален поглед и ми се иска нашата комисия да се поинтересува и от това. Благодаря. Сега две думи за госпожа Полсен, за да приключим. Благодаря за всички коментари. Трябва да кажа още веднъж. Моето намерение е да имаме опростено, ясно и използваемо законодателство или принципи. Днес Имаме твърде много подробности и твърде голяма неяснота за голяма част от заинтересованите страни. Така че в заключение ще кажа нещо, може би не толкова любезно. Ако приемате, че трябва да има опростяване и лесно за прилагане законодателство, то правете предложения за изменения, които да не са много сложни. Бъдете и вие пределно прости и ясни. И ще... Благодаря. Много благодаря на нашия докладчик Марит Полсън. Няма други желащи да вземат думата. И така ще кажа, че ще приключим заседанието ни. Ще се видим отново утре в 10 часа. 9.30 поправя се оратора. 9.30 започва заседанието на комисията. Сега ще помоля координаторите да останат в залата, защото имаме среща с делегация на представители от Балтийската асамблея. И ще помоля координаторите от политическите групи да останат в залата. Благодаря ви, скъпи колеги. От, казвам ви до утре в 9.30. В 9 часа е заседанието на координаторите и в 9.30 започва заседанието на комисията. И така, моля отново координаторите да останат в залата.